да ви уведомя, че на 7 април получих е, писмо от Найджел Фаридж, който е а, а, а, съвместно а, е, а, е, ръководител а, на а, групата а, Европа за свобода и демокрация. А сега а, да преминем към дневния ред ден по ден. Значи, ден по ден ще ви казвам какви, какво се предвижда.